Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Добре дошли отново. Подновяваме работата на комисията. Надявам се, че всички са се подкрепили, че са хапнали добре. Сега сред нас е един важен гост, министъра на сълското стопанство околната среда на Кипър, господин Софоклис Летарис. Миналата седмица бях в Кипър на неофициално посещение. Останах с много добри впечатления от господин министърът. Той има отлични практически идеи и експерт е по водна политика. Това е едно от ключовите предизвикателства и приоритети за кипърското председателство. Качеството на водата не е проблем само за южните държави в Европа, а за всички държави. Рамковата директива за водите знаете, че трябва да се прилага. Обсъдихме, освен това, какви да бъдат мерките за приспособяване към измененията в климата и как точно да се финансират тези мерки. Знаете, че в Европа, когато се заговори за пари, приятелствата се забравят. Добре дошъл, господин министър, е в Комисията по околна среда. Желаем ви всичко най-добро. Давам ви думата. Кирие Проедре, Елдима Мели. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Днес съм сред вас не само защото Европейският парламент е една от основните институции, един от основните действащи сили на Европейския съюз, но също така и защото, както почерта и председателят на Европейския парламент, по време на стъпителната си реч или ще си пристъпване на длъжност, диалогът между институциите е в сърцето на европейската интеграция. И така днес съм тук и в качеството си на представител на една държава, където разделението на властите функционира по отличен начин. Това е една държава, в която политическата система е, е структурирана по такъв начин, че решения могат да се вземат само чрез компромиси и чрез взаимно разбиране между представителите на законодателната и изпълнителната власт. Това е единственият начин, по който могат да се изготвят законодателни текстове, които да отразяват исканията на гражданското общество. Благодаря ви за тази възможност, която ми предоставяте да се изкажа днес пред вас, за да ви представя нашата програма, но също така и за да изслушам вашето мнение относно един от главните стълбове на плана за председателство на Кипър на Европейския съюз, а именно околната среда достиженията на европейското право по отношение на околната среда определят пътя, който е поела Европа към устойчивост. Ето защо е важно да осигурим съгласуваността и съвместимостта на бюджетните и економически дейности с политиките по отношение на опазване на околната среда и устойчиво развитие. Кипърското председателство ще положи всички усилия, за да може настоящите приоритети за взимане на краткосрочни и средносрочни мерки за подобряване на економическата ситуация няма да навредят в дългосрочен план на опасното на околната среда. Напротив, ние смятаме, че настоящата криза трябва да се възприема като възможност за създаване на нови политики, които да се съсредоточат върху човека и околната среда. Ето защо ще положим всички усилия, за да гарантираме, че съвета по околна среда ще пред... ще изпрати едно послание за следващото председателство за преминаване към една по-екологосъобразна економия. Планът ще бъде представен на Европейския съвет през ноември по-късно тази година. и в рамките на политическите обсъждания на Европейския съвет през декември ще бъде засегнат и този план за екологосъобразна економика. Освен това, един от четирите основни приоритета на кипърското председателство ще бъде работа за една по-производителна и по-устойчива Европа. Освен това, настоящата економическа ситуация ни кара да забравяме необходимостта да се случим върху устойчивото развитие. Също така смятам, че незадоволителните резултати от конференцията от Рио ни показват още веднъж колко е важно да настояваме на приоритетите, свързани с опасната околна среда на национално, регионално и международно равнище. Сега основното предизвикателство по всички нас е да разпространяваме и да спазваме платите ангажименти и да работим за постигането на колко съгласна економика и заличаване на бедността. Резултатите от срещата в конференцията в Рио ще се обсъдят на съвета на министрите по околната среда, за да бъдат одобрени заключения на съвета, с които да се начертаят новите цели на Европейския съюз. Освен това, на международно равнище Целта на кипърското председателство ще бъде да гарантира спазването на вече приятият график за международните преговори и също така по-активното участие на Европейския съюз в процеса на преговори с цел постигане целите за устойчиво развитие и изграждане на нова международна многостранна рамка за преговори. Според нас Европейския съюз трябва да продължава да служи за пример в общите международни усилия за справяне с екологичната криза, която в економическата криза в момента. Кипърското председателство ще положа всички усилия, за да представлява по възможно най-добър начин Европейския съюз на всички международни форуми и мероприятия. В рамките на околната среда ще се съсредоточим върху опазването на водните ресурси и борбата срещу изменението в климата. Водата е жизненно важна за живота, но въпреки това водните ресурси в Европа са изправени пред редица заплахи. Измененията в климата вече нарушават съществуващото до, до сега равновесие. Въпреки политиката на Европейския съюз в този сектор, устойчивото, въпреки положните вече усилия на европейско равнище, в тази област. Смятаме, че устойчивото управление на водните ресурси трябва да представлява приоритет за всяко едно следващо председателство. Както знаете, в момента комисията изготвя план за опазване на водните ресурси на Европейския съюз. Този план ще позволи да се доведат до успешен край съответните политики в този отрасъл отношение на този план. Ще положим всички усилия, за да представим на съвета на министрите на околната среда проекто заключения на съвета. Вече бяха, преговорите вече започнаха на неофициалният съвет, който се проведе в Никозия миналата седмица. И по този повод бих искал да изкажа горещи си благодарности на председателят на вашата комисия за неговия принос. Също така. През ноември отново ще обсъдим този план. Кипърското председателство ще работи също така за постигане на споразумение относно списъка на приоритетните вещества в водите. Целта ни е да постигнем съгласие на първо четене с Европейския парламент. За целта вече започнаха неофициални преговори. Ако не, мож, не успеем да постигнем подобно съгласие, ще се опитаме да намерим политическо съгласие на Европейския съвет през месец декември. И сега ще се обърна към въпроса за измененията в климата ясно, че измененията в климата ще имат безпредседентни последствия върху развитието на човечеството за бъдеще. Наследихме от е, датското председателство графика за работа за конференцията в Доха и ще продължим да работим в тази насока. през декември ще бъдат прияти заключения на съвета, които ще насоките за воден на брегово на Европейския съюз на конференцията. А сега искам да се спра на европейската схема за търговия с емисии. Тази схема трябва да бъде запазена и дори да бъде засилена предпазливото използване и подобряването на тази схема ще подобри възможностите за економическо възстановяване на Европа. Възможностите за по-нататъчно развитие ще бъдат разгледани след публикуване на доклада за оценка на комисията. Ако доклада бъде оповестен преди края на кибърското председателство, ще положим всички усилия, за да започнем последващите действия. Смятам също така да работим по първо четене на два законодателни текста, които би трябвало да допринесат за борбата с измененията в климата и да засилят водещата роля на Европейския съюз на международно равнище. Става въпрос за системата за наблюдение върху емисията от въглероден диоксид. Целта е прегледът на този законодателен документ да вземе предвид изводите, направени до сега, както и да се взема предвид възможност, влиянието на повземното управление и на горите в задържането в задържането на въглерода. Трябва да се включи също така и аспект адаптиране към измененията в климата във всички останали политики. Екипът ще работи в тази насока. Този въпрос вече беше разгледан на неофициалният съвет на министрите през месец юли. Беше повдигнат и въпрос за финансовите средства необходими за реализиране на стратегията. Освен това, в случай, че предложенията за законодателни текстове относно бистопарникови газове от леки моторни превозни средства, ако това предложение бъде готово на време, ние ще работим за бърз напредък по него и се надяваме да има първоначално размяна на мнение между държавите членки по този документ. Много предизвикателство пред нас е управлението и опазването на биологичното разнообразие. Въпреки подробното европейско законодателство и различните политики в тази област, като цяло ние продължаваме да се държим и да действаме сякаш природата и е с безкрайни възможности и тя може до безкрай да се адаптира към нашите дейности и до, може до, до безкрай да приема и да обработва нашите отпадъци. Ето защо в много важната област за опазването на биологичното разнообразие ще а, започнем а, работа по а, подготовката на конференцията на страните по конвенцията за биологичното разнообразие, която ще се проведе през, в края на 2012 година в Индия ще обмислим и последващите действия на европейско равнище въз основа на наскоро приятите заключения на съвета. За нас особено важен е стратегическия план, мобилизирането на необходимите средства за запазване на биологичното разнообразие, в част на биологичното разнообразие в морските екосистеми. Кипърското председателство ще изготви и проекто заключения за Европейския съвет през декември въз основа на резултатите от конференцията в Индия. Едновременно с това ще предприемем съответните действия по отношение на законодателния пакет за прилагане на протокола от Никоя, свързан с, отново с въпроса за биологичното разнообразие отношение на управлението на отпадъците. За нещастие този сектор продължава да представлява огромно предизвикателство, тъй като обемът на отпадъците, които се произвеждат, са, продължават да са тясно свързани с развитието на економическата дейност. Българското посредство ще работи за бракуване и обработване на отпадъците на отплавателни съдове в възможно най-добри условия. И през октомври ще има първоначални преговори по това предложение. Относно предложението за забрана за употребата на кадми в батериите и електро електроуредите без кабели. Целта ни е да постигнем съгласие на първочлен четене, стига разбира се, графикът за този законодателен текст да не бъде променен от Европейския парламент. В противен случай ще се опитваме да постигнем общо първоначално съгласие между държавите членки на съвета по околната среда през октомври. Ще разгледаме и други важни въпроси с хоризонтално естество, като например предложението за новият регламент LIFE с бюджет от 3,2 милиарда евро. Въпреки положените до момента усилия, все още не сме постигнали първоначално съгласие. Надявам се да постигнем сериозен напредък в преговорите и да стигнем до етапа на триалог. Едновременно с това считаме на напредък в отделните секторни предложения, за да се стигнем до окончателно споразумение по регламента през 2013 година. Седмият план за действие по отношение на околната среда е един от приоритетите за кипърското председателство и ние го очакваме с нетърпение. Този план трябва да определи новата стратегия по отношение на околната среда и е, стратегия за преминаване към екологосъобразна економика. Трябва също така да, той да вземе предвид резултатите от конференцията в Рио и другите законодателни документи, които в момента се подготвят за борбата с измененията в климата. Ако продължаваме работата съгласно предвиденият график, се надяваме да разгледаме въпроса на съвета през декември. Следващият е, приоритет за нас е директивата за оценка на въздействието върху околната среда с цел подобряване качеството на оценките. В зависимост от това кога ще бъде публикувано предложението, председателството ще положи усилия за постигане на максимален напредък по този въпрос. Ще започнем първоначални преговори на съвет през декември уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Знаем много добре, че за първи път толкова малка държава от географска и демографска гледна точка ще бъде председател на Европейския съюз. Има много предизвикателства по отнош... и в част по отношение на околната среда, тъй като в тази област, стратегиите, механизмите и целите постоянно се променят. Вече идентифицирахме тези предизвикателства и ще предприемем необходимите мерки, за да можем да гарантираме доколкото е възможно доброто и ефикасно протичане на нашето председателство. Няма да навлизам в подробности, но бих искал да се спра на няколко важни за мен елемента – Най-напред по отношение на устойчивото развитие и някои други международни въпроси от общ характер, в рамките на Министерството на околната среда и сексопанство на Кипър вече работим по въпроса и сме определили служителите, които ще участват в различните преговори. По други международни досиета, като например биологичното разнообразие и трансграничното замърсяване на въздуха. Натоварили сме е, Министерството на околната среда на Дания да продължи работа по тези досиета съгласно първоначалната ни спогодба. Разбира се, в рамките на е, всички срещи на равнище министри. Кипърският министр на, окол... на селското стопанство и околната среда ще представлява Европейския съюз. На трето място въпреки сериозната натовареност на служителите на нашето министерство, решихме, че сложният въпрос за международните преговори за измененията на климата ще бъде ръководен от кипърски екип с помощта на някои международни експерти. Уважаеми господин председател, от досегашните ми срещи с вас и с някои други представители на Европейския парламент се убедих, че има истинска воля за сътрудничество. Виждам, че има истинска визия за едно общо бъдеще. Има дух на съвместно уважение и готовност за изслушване през едните години. Не веднъж сме се убеждавали в духа на реципрочност и взаимно уважение между всички членове на Европейския парламент и уважение към всички останали институции на Европейския съюз. Обеден съм в успеха на кипърското председателство и мога да ви уверя, че ще положа всички усилия, за да продължим заедно да работим за изграждане на Европа, независимо от сложната ситуация, свързана с економическата криза. Целта всички трябва да, проявим мъдрост и предпазливост. Аз лично ще се ръководя от принципите на прозрачност и обективност, но не смятам и да оставам а, просто наблюдател на случващото се. През идните седмици и идните месеци ще се опитам да намеря а, общи точки между интересите на всички държави, за да постигна напредък по основните предизвикателства. Като едновременно с това ще се опитам да остана скромен. Знам, че съм поел обещания и че трябва да ги спазя преди да мога да заспия спокойно вечер. Благодаря ми, господин председател, за тази възможност да се изкажа. А, сега с удоволствие ще изслушам въпросите ви и ще се опитам да им отговоря. Благодаря ви. Благодаря за това уводно слово, господин министър. Вие представихте вашата програма за следващите 6 месеца. Говорихте и за вътрешното, и за външното измерение на вашето председателство. Това е нещо много добро, тъй като ние не се занимаваме само с вътрешни въпроси. Да не говорим, че Рио плюс 20 е следващата голяма е, конференция. Европейския съюз е световен лидер в областта на екологичната политика. Ние се борим за защита срещу изменението в климата. Започваме с е, списъка с ораторите. Първо координаторите, естествено, от името на ЕНП Карл Хайнц Флоренц. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, с удоволствие отбелязвам високото ниво е, на амбициозност, което демонстрирате. Чувал съм много речи, подобни на вашата, е, от е, много министри, речи изпълнени с много надежди. Председателството обаче не трябва само да пляска, когато държавите членки се изказват. Трябва да се противопоставяте, когато някои държави членки са против общите ни политики. Какво ще направите вие? срещу онези държави, които не прилагат решения законодателство, прието преди много години. Например, рамковата директива за отпадъците. Там нещата са в пълен хаос, катастрофа. Никой не следва общите критерии. Какво ще направите вие? Комисията е пазител на договорите, но вие сега сте председател на съвета. Това означава, че до известна степен отговаряте и за съвместните ни решения като институции. Йо Лайнен. Добре дошъл и от а, наше име. Нашия председател Матиес Гроте а, говори развълнувано за онова, което е видял във вашата страна преди няколко дни. Всички представители на председателството идват с най-добри намерения. Да се надяваме, че с необходимата подкрепа ще успеете да реализирате поне част от целите си. Радвам се да чуя от вас, че Европейския съюз трябва да стане лидер, когато става въпрос за устойчиво развитие на конференцията Рио плюс 20 нямаше голяма подкрепа за тази идея, за големите трансформации, които ще превърнат економиката в екологична, зелена економика. Не може Европа да чака докато другите направят нещо. Ние трябва да покажем как трябва да се действа. От 2001 година в ЕС имаме стратегия за устойчивост. Притеснявам се обаче, че тя в крайна сметка ще се окаже в кошчето за буклук. Ще предприемете ли необходимите мерки, за да заработи тази стратегия за устойчивост, особено след конференцията Рио? Имаше всякакви елементи, екологични, социални в тази стратегия. Всичко това обаче като че ли изчезна. По отношение на екологичната рамкова програма, може би като председателство вие ще се опитате да компенсирате загубеното време по отношение на изпълнението. Както каза колегата Флоренц, имаме много различни нормативни актове, които не се прилагат. Всички цели, всички изисквания могат да бъдат включени в тази обща категория устойчиво развитие. Ще изчакам вашия доклад по темата. Третия ми въпрос е свързан с економическата криза, която е враг на екологичната политика. Говорихте за скрининга, говорихте за европейския семестър. Иска ми се да има скрининг и на европейския бюджет. Парламента много пъти е говорил за нещо подобно, когато става въпрос за бюджетната политика. Ние трябва да включим устойчивото развитие както в рамките на многогодишната финансова рамка, така и в бюджета за 2013 година и съм сигурен, че ще имате значителна роля тук. Благодаря, Крис Дейвис. Господин министър, тук съм. Благодаря. Знаете, че схемата за търговия с емисии е изправена пред сериозни затруднения в момента в резултат на свърх голямо количество квоти, които се търгуват Цените сега са твърде ниски, съответно няма инвестиции. Компаниите, които произвеждат електричество, молят комисията да направи нещо, да се създаде условия, да се създадат условия за инвестиции, които трябва да бъдат направени от тези компании. Комисията сега обмисля дали да направи преглед на този пазар на квоти и да се забави по някакъв начин на, на продажбата на квоти е една идея, която се подхвърля. В в вашето качество на председател на съвета, призовавате ли комисията да направи подобни предложения, за да се гарантира, че СТЕ ще разреши поне част от проблема а, с емисиите това решение, което искахме да се намери в самото начало. Благодаря, Бас Айкхалт. Благодаря, господин председател и гос... благодаря, господин министр, за това, че ни изложихте плановете за полугодието и, както казаха колегите, очакваме съвместната ни работа и като докладчик по регламента за мониторинга очаквам заедно да приключим с това досие и с вашите сътрудници. Имам няколко въпроса обаче по въпроси, които ще придобият значимост през идните 6 месеца. Надявам се да можете да ги развиете. Първо, изменението на климата във вътрешен план приемането на картата за а, нисковъглеродната економика е блокирана от една страна, 26 подкрепят. И ако нямаме възможност за вето, разбира се, имаме и изводите на съвета, но една страна може да блокира целият процес ще се постараете ли да бъде постигнат напредък по вътрешната политика? Имаме предвид и целите през 2020 година. 26 държави членки подкрепят пътната карта, но целите са 25% да има спад до 2020. На второ място изменението на климата кръга преговори от Доха е продължение на заложеното в протокола от Киото и един а, от а, трудните въпроси отново е блокиран от една страна. И ако Европейския съюз не е този, който дава насоката на развитие, то няма да има удължаване на действието на протокола от Киото. И на трето място Възползвам се от случая, тъй като вие сте и министър на земеделието и тук сме в Комисията по околна среда. Много е важен елемент на екологосъобразността. Какво ще направите? 30% от реформата на ОСП, които трябва да бъдат в посока на екологосъобразност, да бъдат спазени. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин министър. Добрите намерения са очевидни. Можем да очакваме много, ако бъдат изпълнени, но има много конкретен въпрос, свързан с Кипър. По този въпрос съм ви писала лично, но искам сега да продължа с въпрос в залата има много сериозни проблеми в Кипър с трафика на птици. 8 милиона птици са били хванати в тези незаконни мрежи. И тъй като са достигнати върхови стойности, какво смятате да направите, за да бъде преустановена тази практика? Благодаря. Приключихме с първия кръг въпроси. Сега връщам думата на господин министра. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички членове на комисията за полезните им изказвания. Ще се опитам да бъдам кратък в отговорите си, за да дам възможност на всички членове на комисията, които искат да зададат въпроси, да го сторят. В отношение на устойчивото развитие, което беше споменато от редица изказали се, действително имаше много сериозни критики на резултатите от конференцията Рио плюс 20. Но всички сме наясно, че не живеем сами на тази планета – достатъчно е да видим колко време и колко усилия бяха необходими, за да може 27-те държави членки да се споразумеят по една обща стратегия. Разбира се, искахме конференцията да е възможност за договаряне на по-амбициозни мерки, Действителност резултатите от конференцията не бяха толкова амбициозни, колкото бихме желали, но все пак това беше един не лош компромис. Освен това, смятаме, че е постижение приемането на идеята за зелена економика изобщо. започва процес на консултации и това е положително. Не сме обаче съгласни с забавянето на приемането на целите за устойчиво развитие. Председателството ще подготви заключение за съвета, за съвета през месец октомври, за да се гарантира прилагането на всички тези точки, по които има споразумение. Надяваме се, че на съвета през декември вече ще разполагаме с повече сведения за развитието в международен план. Ще положим всички усилия, за да гарантираме, че компетентните органи за наблюдението на изменението в климата се вземат предвид и аспектите свързани с биологичното разнообразие. Трябва да се вземат предвид и аспектите за устойчивото производство и устойчивото потребление. Относно седмият план за околната среда, както вече казах, това ще е един от основните приоритети за кипърското председателство. Следствие на заключенията, приети от съвета през месец юни, Кипърското председателство ще се опита да постигне напредък по това досие. Ще се опитаме да организираме дискусии на две заседания на работната група по околната среда. Ще подигнем и въпроса на съвета на министрите на околната среда през месец декември. И ако се наложи, ще изготвим също така и доклад за състоянието на преговорите. беше изготвена стратегията за адаптация към измененията в климата до 2050 година. Предвижда се подобряване и укрепване на законодателството по отношение измененията в климата. Редица представители на комисията споменаха тези въпроси, в частност въпрос за управлението на отпадъците. А ние като кипърско председателство смятаме, че тази стратегия ще е начин за постигане на целите ни и преминаване към екологосъобразна економика. Смятаме също така, че имам пряка връзка с резултатите от конференцията Рио плюс 20. Важно е изходите от тази конференция да бъдат включени в седмата рамкова стратегия. Споменахте и конференцията в Доха. Нашата позиция като Европейски съюз ще бъде договорена от съвета на министрите по околната среда, който ще се проведе през месец октомври. Тогава вече ще разполагаме и с заключенията на съвета. Надяваме се да постигнем добри резултати в Доха. Надяваме се да се стигне до втори етап на ангажимент, който да започне през 2013 година. И също така се надяваме да продължим работата по изготвянето на нов правно обвързващ документ, който да влезе в сила през 2015 година най-късно трябва да се работи и за определяне на по-ясни цели за смягчаване изменението в климата до 2020 година. И накрая следващата цел е да се мобилизират средствата по зеления фонд с цел адаптация и смягчаване измененията на климата. Ще работим също така за ускоряване на отпускането на средствата на въпросните 100 милиарда долара за периода от 2020 година. Ще разчитаме на сътрудничеството на Европейския парламент. Всички резолюции на парламента ще бъдат разгледани с голям интерес и членовете на Европейския парламент, които ще е, участват на конференцията в Доха, ще ни подкрепят със своята активна дейност и се надяваме по този начин да постигнем максимално добри резултати. Споменахте също така и пътната карта за нисковъглеродна економика. Както знаем, въглерод и намаляването на емисията от въглерод са огромно предизвикателство, особено предвид настояща економическа ситуация. Кипър като държава членка участва активно в изготвянето на това предложение и подкрепи предложението за ускоряване на мерките за прилагане на стратегията за постигане на въглеродна економика от 2050 година. Както знаете, имаше известно забавяне по това досие. Всъщност няма никаква промяна в настоящите позиции – и няма как да пренебрегнем този факт. Не бяха предприяти и нови инициативи, но ние сме готови да продължим обсъжданията на политическо равнище и да разглеждаме различните възможности за постигане на напредък, ако видим някаква възможност за промяна на настоящото статукво или някаква готовност за отстъпване от настоящите позиции. По досието свързано с отпадъците, в различните законодателни документи на европейско равни ще разполагаме с различни разпоредби, които според нас са достатъчни, но прилагането на тези разпоредби трябва да бъде контролирано и това е в правомощите на комисията. Пак казвам, контрола за прилагането на законодателството зависи най-вече от комисията. Ние като председателство ще се опитаме да я подкрепим в а, тази задача. Както казах, аз съм и министър на селското стопанство. И в това си качество мога да кажа, че по отношение на екологосъобразността по първия стълб на общата селскостопанска политика – и на обща политика в областта на рибарството, тъй като винаги говорим за двете политики заедно, Кипър смята, гледа много положително на основните принципи, на които се основава предложението на комисията. Освен това, ние сме съгласни с идеята че трябва да се оптимизира производството на сърскотопанските производители с цел осигуряване на услуги от общ интерес, но ще държим също така и на това, че сърскотопанските производители трябва да взимат предвид и аспекта екологосъобразност. По отношение на общата политика в областта на рибарството, ние също настояваме за активното за включването на аспекта екологосъобразност – за да може дейността на различните риболовни стопанства в Европейския съюз да допринесе за устойчивото развитие в дългосрочен план. Споменахте а, незаконното улавяне на птици и умъртвяването на тези птици в Кипър. Нашите власти полагат всички усилия за прекратяване на тази практика. Ще спомена някои дейности. Между 2000 и 2011 година сме идентифицирали 3600, сме установили 3600 случая в 1700 от случаите става въпрос за незаконни капани или мрежи, а в други случаи установихме и незаконна продажба на птици на ресторанти, идентифицирахме 25 собственици на ресторанти и всички те бяха принудени да преустановят предлагането на клиентите на този вид птици. Борбата срещу незаконното лавяне на птици е един от приоритетите за нашата страна. Ние заявихме това и на конференцията срещу незаконното умъртвяване на птици, която беше организирана от съвета на Европа в Ларнак през 2011 година. Тази практика все още не е премахната напълно, но мога да ви уверя, че случаят на подобно незаконно лавене на птици намаляха значително. А относно строгото прилагане Всъщност, единственият начин да се преборим окончателно с тази практика е строгото прилагане на законодателството в тази област. Това е което имам да кажа за момента. Ако искате да продължите с въпросите, съм на ваше разположение. Дали министър отговори на моя въпрос, пита Крис Дейвис? Или имало проблем с превода? Попитах дали председателството ще призове комисията да направи предложения относно укрепването на системата за търговия с емисии и във връзка с квотите. Е, може би ще чуем отговор на този въпрос след втория кръг от въпроси и така. Едите Стрела, Крито Нарсенис, Гербенян Гербранда и първо Крито Нарсенис. Е, Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-горещо да ви приветствам, господин министър, вас и цялото кипърско председателство за сериозното ви отношение, за големите амбиции по отношение на вашето председателство. И слушахме отличното представяне на министра на здравеопазването вчера и се радвам, че амбициите по отношението на околната среда са също толкова големи. Разбира се, за вас приоритет е общата социалистическа политика – Отговорихте на един от въпросите ми относно инициативата за употребата на опасни вещества. И опазването на различни новинове гори, в частност на дъбовите гори. Споменахте и конференцията Рио плюс 20, това, което успяхме да постигнем и това, което не успяхме да постигнем на нея действителност окончателното споразумение не отговаряше на амбициите ни. Въпреки това, постигнахме една добра динамика за споразумение с леко абстрактни и неясни термини за евентуален ангажимент за бъдеще. И според нас този ангажимент може да се приложи на практика Въпросът ми е дали сте умислили възможността по време на вашето председателство Европейския съюз да предприеме инициатива за мобилизиране на усилията по двата въпроса, където редакцията не е достатъчно, достатъчна за момента, а именно въвеждането на нов показател за човешко развитие зелен БВП и създаването на Международна агенция за околната среда. Благодаря ви. Да. Благодаря. Едите Стрела. Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра за ясното уводно слово. Благодарим за това, че представи програмата на Кипърското председателство. Радвам се, че проявявате такава решителност и искате да превърнете вашето председателство в а, а, едно успешно председателство. Колегата Йо Лайнен говори за Рио плюс 20. Вие самия говорихте за това. Притесняваме се, че през последните години екологичните конференции не постигат никакви положителни резултати. Последните световни конференции, общо взето, даже се превърнаха в един голям провал. Рио плюс 20 въобще не отговори на нашите очаквания. Измененията в климата вече са реалност. Планетата прегрява. зоните, които са обект на опустиняване, стават все по-големи, редица екосистеми се разрушават в момента, всичко това се случва тук и сега. Като има предвид всичко това и като има предвид конференцията за биоразнообразието през октомври, нека да ви попитам какви са очакванията за срещата 11-та подред на страните по тази конференция? Има ли напредък от конференцията в Нагоя насам? Или и тук ще има отлагане на решенията на основните проблеми, които ни тревожат? Благодаря. Ян Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра Летрарис за това, че е тук и за това, че прави презентация на своята програма. Въпросът ми е свързан с конференцията Рио. Всички сме разочаровани от резултатите от конференцията, от заключителната декларация. Можем да заключим, че многостранният подход отгоре надолу не води до желаните резултати. Това означава, че ние като Европейски съюз вероятно ще трябва да подобрим своята стратегия относно придаването на екологичен характер на световната економика. Аз мисля, че трябва да имаме един много по-прагматичен подход и да поставим ударението върху някои други сфери. Например, политиката на развитие и политиката на търговия. В тези две области Европейския съюз все още е уважаван играч, силен играч. Искам да попитам дали поемате инициативата да убедите колегите си от политиката на търговия и развитие да включат екологичните елементи в по-голяма степен в тези политики. С други думи, да използваме инструментите лостовете на търговията и развитието, за да помогнем на страните да установят зелена економика. Благодаря, Криста Клас. Благодаря, господин министр. Кипърското председателство добре се е подготвило. Вече имахме предварителни разговори в вашата красива страна през май. Днес вие говорихте и за замеделието и казахте, че подкрепяте принципите на ОСП, що се отнася до екологосъобразността. Ако разгледаме положението във вашата страна, на вашия остров, вие имате добро сълскостопанско производство, плодове, но какво можете да кажете за тези екологични гори, за които говорихте – дали може да остане част от земята необработваема, да се превърне в пасища. И питам ви като граждани на Кипър, дали сте на едно мнение с комисаря? Може ли да бъде наложен цялостен контрол с оглед на екологичността? Трябва да мислим за бъдещето и председателството очевидно ще води разговори по тази тема. Също така ще има обсъждания по Лулусиев за занеползването, въвеждането на стандарти, емисиите, парниковите газове и дейности свързвани с земеползването, горското стопанство и промяната на земеползването. Комисията иска да включи, освен а, горското стопанство, и а, култивираната земя. Доста тежка бюрокрация има и в крайна сметка какво ще е мястото на земеделските стопани. Крайна сметка ползите за тях могат да бъдат сведени до нула. Да оставим ли земеделието извън това уравнение? Merci, президент. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, присъединявам се към колегите в поздравленията за отличното представяне на вашите приоритети. И аз се радвам на големите ви амбиции по отношение на околната среда. Присъединявам се също така към общия дух на втори кръг от въпроси, а именно въпросите, които се повдига след резултатите от конференцията Рио плюс 20. Няма да се връщам на разочарованието от тази конференция, но може да се запитаме какво ще се случи на 18-та конференция по световно в Идарабад по отношение на опазването на биологичното разнообразие. Искам да ви задам няколко по-конкретни въпроса. Първо, каква ще е позицията на Европейския съюз, представена от съвета? Какви ще бъдат амбициите и очакванията на Европейския съюз. По отношение на протокола от Нагоя споменахте законодателен пакет, без обаче да споменете какъв е график за приемането му. Ще помните ли ангажимент в рамките на вашето председателство да ратифицирате протокола от Нагоя и ще призовете ли всички държави членки да ратифицират протокола, за да може да бъде приложен максимално бързо на практика. По отношение на мобилизирането на финансовите ресурси, готови ли сте да започне отново дискусията за новите източници на финансиране и в частност обществената помощ и проучванията относно помощта, за да се намалят и напълно да бъдат заличени помощите, които вредят на опасното биологичното съобразие, в частност в рамките на ОСП и ОПОР. И Следващия въпрос е дали вече имаме конкретен ангажимент за финансовия пакет за следващата конференция за биологичното разнообразие. И третият приоритет освен заличаването на вредни събиращо разнообразие обществени субсидии, въпросът ми е какви ще бъдат действията ви по отношение на морската и океанска среда и важният въпрос е за опазването на биологичното разнообразие в тези среди. Въпросът ми също така е готови ли сте да поновите дискусията по рамковата директива за почвите? Благодаря ви. Думата има Софи Алкони. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, скъпи колеги, аз бих искала да повдигна два напълно отделни въпроса. Първият е свързан с регионалната политика и политиката на единение. Комисията по околна среда на парламента прие становище, на което аз бях докладчик. И в това становище аз предложих политиката за единение и регионалната политика да взема предвид проекти и да предвид възможността за съфинансиране на проекти за водоснабдяване и санитарни инфраструктури в държавите членки, където водоснабдителните инфраструктури са устарели. В Франция и в други държави членки между водите, които се извличат от подпочвените слоеве и водата, която достига до крайните потребители, има загуба от 40 до 50% поради устарялата инфраструктура. Предвид настоящата ситуация с общественото финансиране, струва ми се, че местните, регионалните и национални власти трудно могат да си позволят реновирането на тези инфраструктури. Ето защо бих искал чрез Фонда за регионално развитие да се поеме част от финансирането за подновяването на тази инфраструктура. На второ място се пути въпроса за транспорта и за автомобилния транспорт. Знаете, че се предвиждаме се повече към, електричес... към електрическите автомобили. В градска среда те вършат отлична работа, няма нужда да повдигаме този въпрос. Но а, за да приложим а, е, за да може електрическите автомобили да се движат на дълги разстояния, трябва да се изгради съответната мрежа за презареждане на батериите, което изисква сериозни инвестиции. Ето защо трябва Европейския съюз да съфинансира изграждането на тази подкрепяща електрическите автомобили мрежа. За целта ще имаме нужда от подкрепата на председателството на съвета, защото не съм убедена, че всички държави и членки ще погледнат положително на подобни проекти за, фи- финансиране. Ето защо разчитам на вас. Това е един проект, който ще бъде гласуван утре в Комисията по регионално развитие, който много скоро ще бъде предоставен на съвета. Наистина се обръщам с моба към вас. Имаме нужда от вашата подкрепа, тъй като водоснабдителните инфраструктури и инфраструктурата за електрическите автомобили са много важни. И накрая аз се помолих докладчикът в в Комисията по регионално развитие да се, се финансират и всички фактури, свързани с спортната дейност, тъй като спорта е пряко свързан с общественото здраве и също да се нуждаем от вашата подкрепа. След въпрос, който искам да повдигне, е свързан с а, засаждането на нови лузя. Знаете, че доскоро лузята бяха в система на квоти в рамките на предишната на реформата на ОСП се, се премахват тези квоти от 2015 година и това е истински проблем за економиката на винопроизводството. Защото принципа на винопроизводството е, че се произвежда а, количество съгласно търсенето. Ето защо квотите са изключително важен принцип за винопроизводството. Знаем какво, до какво доведе премахването на квотите в други сектори, като например в сектора на млякото и млечните продукти. Не можем да допуснем това да се случи и с производството на вино и затова се обръщам към вас. Кипър е една от малкото държави, които все още не са подписали предложението за връщане към системата на квотите за винопроизводството и засаждането на лози. Въпросът ми е дали това е просто пропуск от ваша страна или действително не смятате да подкрепите това предложение. Благодаря ви. Благодаря, София Окуни. Докладчика по проекта за въглеродния отпечатък. Рихард Зейбър също иска думата. Благодаря, господин председател. И аз имах въпрос за водите. Господин министр, с вашите сътрудници сме в тясна връзка по линия на това предложение за приоритетните вещества в водите и знаем, че в съвета има големи разногласия. Също така Знаем, че разполагаме с рамковата директива за водите, която ни задължава да достигнем тези цели през 2015 година. Това е задължение и на комисията. Тя трябва да проверява какви са тези вещества и кои вещества трябва да бъдат добавени. Това се обсъжда в съвета, в парламента има доста голяма съпротива от някои държави и членки, що се отнася до фармацевтичната промишленост и такива вещества, които следва да бъдат включени. Затова искам да чуя вашето мнение. Какво е по това конкретно досие? До каква степен смятате, че има възможност за компромиси? Като имаме предвид, че има държави и членки, които са на много твърди позиции, как ще ги убедите да се присъединят към това предложение за фармацевтичните съставки. Говорим все пак и за човешкото здраве. Някои биха казали, че това е свързано с разходи. Частично е вярно, но има и други елементи, които трябва да бъдат отчетени. И има други ползи. Затова искам да чуя какво бихте направили вие с оглед на лобиране за идеята и дали тези три а, вещества трябва да бъдат включени в списъка. Благодаря. Благодаря на господин Зебър. Преминаваме към втория кръг въпроси. Остана един обаче въпрос, на който нямаше отговор още от първия кръг. Ако обича министъра да отговори. Евхаристо, кире проедре. Благодаря ви, господин председател. Действително не отговорих на въпроса на господин Дейвис. Съгласен съм, че все още има проблеми. Някои страни смятат а, квотите за нещо полезно и нещо ценно, но е вярно, че много скоро трябва да постигнем съгласие. Чакаме предложението на комисията, за да продължим със собствените си инициативи, но както казах и в встъпителното си изказване, трябва на всяка цена да запазим схемата за търговия с емисии. Повтарям, трябва да я запазим на всяка цена. И в никакъв случай не трябва да се отказваме от нея. Споменахте конференцията Рио плюс 20. Мога да ви кажа, че днес в работната група по околната среда започнахме да изготвяме оценка на резултатите от конференцията в Рио и очакваме тази оценка да приключи през септември. За нас са, са приоритетни двата въпроса, споменати господин Арсен, Арсенис, а именно продължаване на работата в рамките на международната рамка за постигане добри резултати. А сега относно стратегията за биологичното разнообразие в качеството си на кипърско председателство, ще продължим да подкрепяме усилията на световно равнище, но също така и усилията на европейско равнище за борба срещу загубата на биологичното разнообразие. Ще повдигнем тези въпроси на конференцията в Индия, но ще засегнем и въпросите свързани с е, мобилизирането на необходимите средства. Европейския съюз е поставил цели до 2020 година. А тези цели са не само да запази настоящото състояние на природните ресурси в Европейския съюз, но също така и да се а, започнат мерки за възстановяване на загубеното биологично разнообразие. Това са много амбициозни цели и кипърското председателство много държи на тях. Всички знаем, че за постигнат тези цели най-важно е финансирането. И вие самите споменахте, на някои международни конференции не се постигат резултати. И всички добре знаем, че за тези може би не провали, но недостатъчни резултати, стои основно проблемът с липсата на необходимото финансиране. Кипърското председателство напълно подкрепи усилията за определяне на ново финансиране по програмата Life Plus. Разбира се, това не е достатъчно, за да отговори на всички нужди от финансиране за опазване на биологичното разнообразие. Ето защо, както вече казах, ние подкрепяме и финансирането чрез аспекта екологосъобразност в рамките на ОСП. Смятаме, че това е жизненно важен въпрос. А тъй като споменах и рибарството, смятам, че чрез новият фонд за рибарството ще имаме нови възможности за опазване на различните видове и различните местообитания. Споменахте също така приоритетните вещества по отношение на водите. Ще работим за финализирането на списъка на приоритетните вещества. Надяваме се да постигнем споразумение на първо четене с Европейския парламент. Разбира се, трябва да се стремим за максимално бързо постигане на това споразумение. Това е в интерес на всички и трябва да се вземе предвид в преразглеждането на националните планове за управление на водите. И благодаря на докладчика за това, за промяната в графика, тъй като по този начин ни оставихте малко повече време за постигане на общите ни цели ще пристъпим към необходимите, предлага необходимите изменения с цел постигане на споразумения и консенсуси, които да са приемливи за по-голямата част от държавите членки и за Европейския парламент. Не бива да забравяме, че тези компромиси трябва да са най-вече в интерес на околната среда. Знам, че един въпрос, който е особено важен за всички вас, е свързан с медицинските средства и с медицинските вещества, които ще влязат в този списък. Не бива обаче да пренебрегваме и аспекта разходи. Ако, въпреки всичките ни усилия, не успеем да постигнем споразумение с парламента, в такъв случай ще се опитаме да достигнем до политическо споразумение в рамките на съвета през месец декември. Споменахте екологосъобразното развитие. За нас преминаването към екологосъобразна економика е част от устойчивото развитие – и действително трябва да работим по всички аспекти, економически, екологични и социални на този процес. За целта имаме нужда от редица координирани действия, имаме нужда от цял набор от различни политики и се надяваме по този... и ние се надяваме, да успеем да създадем нови политики по отношение на областността, в областта на транспорта, енергетиката, основните суровини, селското стопанство и барството. Ако обаче поведението на хората не се промени, няма как да постигнем целите си. Само чрез поведение само чрез корена промяна в поведението на хората можем да постигнем целите си и да преминем към екологосъобразна економика. Споменахте въпроса за финансирането необходимо за подновяване на системите за водоснабдяване и водопренос в Франция, които според вас са много старели. Споменахте и инфраструктурата необходима за развитие на електрическите автомобили. Един от въпросите, които разглеждахме на официалният съвет, беше средствата необходими за адаптирането към измененията в климата повдига също така и въпроса за финансирането необходими за подобряване на системите за водопренос и водоснабдяване с цел намаляване загубата на вода. Вярно е, че имаме нужда от финансиране за тези цели и не можем да очакваме европейският бюджет, бюджет на Европейския съюз да поеме всички тези разходи. Не може да очакваме тези разходи да бъдат поети от националните бюджети. Имаме нужда от участие на честния на частния сектор. Имаме нужда от партньорство между обществения и частния сектор. Трябва да се опитаме, например, да привлечем захователни компании в този процес. Не може да разчитаме само на бюджета на Европейския съюз за справяне с всички тези проблеми. Господин председател, опитах се да отговоря на възможно най-голям брой въпроси. Ако някой от изказалите се смята, че не съм отговорил на въпросите им, мога да ви уверя, че не съм го направил умишлено. също мога да продължа, ако искате. На първо място, господин министр, позволете да ви благодаря за това, че дойдохте да отговорите на нашите въпроси. Изключително ми бе приятно да чуя програмата, хоризонталния подход, политиката в областта на водите и начините, по които ще бъдат решавани проблемите там. Споделихте вашите виждане и за конференцията на ОНЕ и как да изпълним своите международни ангажименти в бъдеще. Необходимо е да ги формулираме по-ясно, може би, и да положим усилия да отговорим на високите очаквания от подобни конференции. като, например, конференцията за устойчивото развитие. Има хора в други части на света, за които екологията отстъпва пред социалните въпроси. Затова е необходимо да коригираме и своите позиции съобразно тези на другите страни. В качеството си на председател на съвета вие можете да вземете неутрални позиции. Споменахте международните споразумения. Понякога те са смислени, понякога ни трябва повече време и провеждане на допълнителни дебати, така че трябва да балансираме между кратки срокове и качество. Ние много скоростно преминаваме през законодателни предложения, докато в съвета това не е така. Ние в парламента работим доста бързо. А на съвета понякога му трябва повече време. Моля ви през идните 6 месеца да се постараете да застъпите и екологията, и земеделието и моля ви, когато сте съвета на министрите за замеделието, да не забравяте за политиката за екологосъобразна на замеделието, а и да се напомня на министрите на финансите, че ще са ни необходими средства за това, иначе се вземат ни хубави решения, правят се добри предложения, но а, накрая средствата биват урязване до крайност и без средства не бихме могли да се справим с предизвикателствата. И хубаво е, че вие съчетавате и екологията, и замеделието в един портфейл. Ще ми се разбира се ударението да бъде поставено върху политиката за опазване на околната среда. Но хората имат своите нагласи и мнения, трябва да ги приемем и е важно ние да разясняваме своята политика пред всички институции, защо вършим определени неща на нивото на Европейския съюз, а това отнема време. В бъдеще следва това да бъде една от основните ни цели, а именно да обясняваме какво предприемаме и едва тогава бихме могли да променим нечие поведение. Желая ви успех, желая ви да имате сили и Както виждаме, добре сте подготвени. Повечето председателства, разбира се, се подготвят, но в крайна сметка ще ви съдим по постигнатото. Все пак този спорт, който практикуваме е екипен и всички трябва да си помагаме. Благодаря за вашето участие и разговора, който проведехме с вас. Е, аплос, кире проедре. Ήθελα να ξαναναφέρω ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε το συνέδριο. Забравих да споменам. През ноември ще организираме семинар в Кипър, посветен на, на плана за опазване на водите и ще се радвам, ако някой от вас, членовете на Европейския парламент, ни удостоите с присъствието си. Освен това, Мога да ви уверя, господин председател, че всеки път, когато имате нужда от моето присъствие на заседанията на вашата комисия, с радост ще приема поканата ви. Благодаря ви. Желая ви много успех по време на вашето председателство. So. И така. След посещението на министъра, действащ председател на съвета, преминаваме нататък към нашите си точки от дневния ред. Точка 16. Безопасност на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони. заглавие, което може да ти завържи езика. Искаме текста да е по-ясен от самото заглавие. Дойде време за дебат. Критон Арсенис замества докладчика. Благодаря ще прочета бележките на господин Палецки, с който, за съжаление, не може да присъства. Търсенето на енергийни ресурси в съвременния свят води до все по-дълбоки сундажи от страна на компаниите. Много често обаче се прави компромис с екологичната сигурност и понякога се стига до реални катастрофи, както тази при Deep Water Horizon в Мексиканския залив. Съответно, държавите членки трябва да предотвратят подобни катастрофи. Господин Палецки казва, че приветства предложението на комисията. То е уместен инструмент за гарантиране на екологичните стандарти и безопасността в Европейския съюз. Независимо от всичко, има редица изменения, които ще укрепят предложението, ще го направят още по-полезно и категорично. Господин Палецкис иска да каже няколко думи относно най- проблемния елемент от това предложение. Комисията предвижда регламент, който ще има пряко приложение във всички държави членки. Представители на индустрията в много държави членки смятат, че директивата е по-подходяща юридическа форма. Докладчика отбелязва, че в предишни разисквания в комисията ИТРЕ дебата се е концентрирал точно върху този въпрос. Мнението на господин Салец. Палецкис и мнението на социалистите и демократите, че трябва да се подкрепи предложението на комисията. Регламента би помогнал да се установи равнопоставеност в целия Европейски съюз. Иначе ще трябва да има законодателно предложение, което да проработи на практика и което да гарантира, че безопасността и здравето на гражданите ще бъдат защитени, както и целостта на екосистемите по време на различни сондажни операции в случай, че има голяма авария, компаниите, които разработват съответните находища, трябва да плащат за щетите. Това отговаря на основния принцип в екологичното законодателство на Европейския съюз, а именно замърсителя плаща. Понякога някои малки компании в случай на авария могат да декларират, че са изпаднали в банкрут и бремето да падне върху дънакоплаците. Рисковете трябва да бъдат поети изцяло. Освен това, разпоредбите свързани с информацията трябва да бъдат засилени във връзка с международното законодателство. Гражданите трябва да бъдат уведомени своевременно за потенциалните заплахи, свързани с сондажни дейности. Трябва да има по-голяма защита на гражданите тогава, когато има анонимно замърсяване – Всички екологични аспекти трябва да бъдат отчетени, когато се взима решение за това дали да се даде лиценз за действие или не на определена компания. Нашия приоритет не трябва да е краткосрочната печалба, а здравето, стабилното състояние на екосистемите и здравето на хората трябва да има системи за тестване на подготовката на персонала и оборудването, което ще се активира в случай на аварии. Изключително важно е тук да се включат и компаниите, които действат извън териториите на Съюза. Всички компании, които разработват находища до границите на Съюза, трябва да бъдат включени в дейността би трябвало да има съвместни инспекции на инсталациите в граничните райони. Целта е да се намери правилното равновесие между защитата на околната среда и здравето на хората и интересите на компаниите да експлуатират нови находища на нефт и газ. В случай, че има изтичане на нефт или газ, компаниите трябва да сътрудничат, за да се минимализират последиците. Независимо дали става въпрос за Северно море или за находища в Средиземно море, по-нови по своя характер, всички тези дейности трябва да бъдат разпространени. Относно най-опасните инсталации, трябва обществеността да се осведоми за тях и да се предприемат всички необходими мерки. Благодаря на Критон Арсенис. Нека да чуем сега докладчиците в сянка от името на НП. Първо, благодаря, господин председател. Не съм сигурна на кого трябва да благодаря. На господин Палецки, Сирина Крито на Арсенис. Благодаря така или иначе. Приветствам предложенията на комисията за засилване на безопасността, когато става въпрос за сондажи в морето или океана. Аз съм от Северна Германия и за мен и за всички крайбрежни жители на Европейския съюз е много важно да има подобно законодателство. Знаем колко могат да пострадат бреговете в случай на изтичане на нефт или газ. Имаме много сундажни платформи в Съюза. Ще има все повече в бъдеще. Има реални рискове, свързани с тази дейност, както току-що ни прочете Критон. Затова е изключително важно да има единно законодателство. Законодателство, което да хармонизира мерките в Европейския съюз. По трите предложения в текста на господин Палецки си имам няколко коментара. На първо място промените свързани с прозрачността, на второ място изваждането от употреба на платформите, когато в бъдеще дейностите на някаква платформа приключват, трябва да се направи всичко необходимо, за да се гарантира безопасността. Има проблем обаче с едно конкретно предложение. Според него държавите членки могат да поискат съвместни инспекции. Така само ще се проточи цялата процедура. Ако имаме едни и същи правила и разпоредби, подобни дейности не са необходими. Благодаря. Благодаря, казва председателя Бас Айкхаут. Благодаря, господин председател. Благодаря на Критон за това, че представи вижданията на докладчика Лулусиев, земеползване, петролни сондажи, занимаваш се с всичко. Какво можем да кажем ние по това становище? Общо взето подкрепяме посоката, в която е поел господин Палецкис. Добре е, че се укрепват сега предложенията на комисията, защото до известна степен те бяха разочароващи. Когато комисията представи своето предложение, то не ни удовлетвори в пълна степен. Това беше миналата година. Между другото, ние сме съгласни, че трябва да има регламент, а не директива. Това е дебат, който се води от време на време на някои места. Много е важно да имаме регламент, за да имаме равнопоставеност и да не започваме разговори за това кой прилага разпоредбите, кой не ги прилага и така нататък. Обикновено регламента се приема, когато има мерки за безопасност и трябва да се придържаме към тази идея. Основното за нас е да има превенция. Когато става въпрос за сондажи за нефт или газ, за да няма такива случаи като Deepwater Horizon. Естествено, трябва да има обучителна дейност, трябва да има инспекция на инспекторите. За съжаление, Нещо подобно няма в предложението на комисията, нито в предложението на докладчика. Ние ще имаме изменения, свързани с ролята на Европейската агенция за морска безопасност, тъй като трябва да участва тя, когато става въпрос за надзора. От друга страна, когато говорим за превенция на аварии, трябва да гарантираме, че няма никакъв риск за най-уязвимите райони и най-уязвимите екосистеми Тук намеквам за Северния ледовит океан. Там а, има мораториум. Все още ние ще споменем а, този елемент в нашите изменения. Ако има авария, някакъв сериозен инцидент, един от основните проблеми е отговорността. Ние сме съгласни с укрепването на текстовете, свързаните с, свързани с финансовите санкции. На такъв етап обаче застрахователните компании казват, ние не можем да застраховаме нещо подобно. Те вероятно са идвали във вашите офиси и точно това показва колко е опасно положението. Те казват, че не могат да застраховат, защото няма данни. Това показва, че петролните компании извършват дейност, чийто риск не е известен и в крайна сметка бремето пада върху обществените органи, а не върху частните инвеститори. Ако може да се застрахова тази дейност, нямам проблем. Не е задължително да има застрахователна дейност, но така или иначе частните компании, които печелят от тази дейност, трябва да поемат риска и трябва да поемат от отговорността. Shell, например, която е номер едно в а, това отношение, трябва да гарантира, че никъде няма да се случи нещо подобно, нито в европейски води, нито в води извън Европейския съюз, защото европейското законодателство трябва да действа и за европейските компании, дори да работят те в извън европейски води. Компаниите трябва да носят отговорност относно пълните разходи, включително и при извеждането на инсталациите от експлоатация. Ясно е, че компаниите, които извличат огромни печалби от тази дейност, трябва да носят отговорност за цялата верига и ние ще подчертаем този елемент в нашите изменения. Като цяло ние подкрепяме посоката на докладчика, той се стреми да подсили предложението на комисията, ние ще внесем още по-категорични текстове в тази посока. Благодаря. Това е деня на постоянните докладчици в Сянка. Ще дам думата на господин Гербранди, който представя Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Корин Лепаш не може да присъства. Помолим от нейно име да се изкажа. На първо място благодаря на Критони на докладчика за проектостановището. То е чудесна отправна точка – Бидейки либерали, ние ще внесем някои други изменения, за да подсилим текста, особено що се отнася до финансовата сигурност, мониторинга, прозрачността, независимостта на третите страни, които са верифициращи органи. Господин Пелецки, срадваме се, не променя правния инструментариум. Ние подкрепяме регламента, а не директивата – е, както предлага докладчика на, от ИТРЕ. Така че има нашата подкрепа. Отрешаващо значение е правилото и ролята, която ще изиграе Европейската агенция – Важно е да бъде обхванат и елемента проучване, сундиране. От друга страна е въпроса за финансовата сигурност и а, отговорността. полезни предложения са направени и приветстваме това, че комисията разширява приложеното поле на директивата за екологичната отговорност. Смятаме, че операторите трябва да са задължени по време на основната си дейност, когато се извършва дейност в морската шир, да имат достатъчно финансов ресурс за отстраняване на вреди нанесени на околната среда в хода на тяхната дейност. Това е отрешаващо значение. И на последно място, господин председателю, ще обърнем много внимание на независимостта на верифициращите органи, които се явяват трети страни, а също така и на прозрачността на проектите, които се изпълняват. Удовлетворени сме от факта, че докладчикът е въвел и елемента за а, форс-мажорните условия. Не знаем какви ще бъдат конкретните въпроси, свързани с търсенето на залежи в Арктика. Марина Янакодакис е следващия оратор. Thank you. Yes. Благодаря. Да, да, днес представлявам колегата Стивенсън. По-добре е той. Сега ще прочета неговите записки. На първо място всички си даваме сметка в този парламент, че проучванията в морската шир крият огромни рискове, както по посочи колегата в доклада. Правните актове на Европейския съюз за този род дейност трябва да гарантират всички заинтересовани държави и членки да осигурят най-висока степен на защита. В същото време трябва много да внимаваме да не използваме чук, за да щупим един орех. Така че това предложение не бива на вреди на енергийната сигурност, като от, изхвърли от пазара енергийните компании гордеем се с националните си регулаторни рамки в Северния ледовит океан. Той се основава на образцови практики и приветстваме факта, че някои от текстовете на комисията се основават на рам, правната рамка на Обединеното кралство. Съвършено уместно е и други държави членки да а, въведат също толкова качествени регламенти. Ние сме за регламента, не за директива, като по този начин държавите членки, като Обединеното кралство, ще трябва да отменят част от действащото законодателство, което е успешно, за да въведат новия европейски регламент обучението на работниците да се съблюдават новите регламенти ще изисква много време и средства. Дори би могло да доведе до спад в стандартите за безопасност сред професионалистите, които ще бъдат отклонявани от решаващата си дейност по оценка на безопасността. Разчетите сочат, че за да бъдат внедрени новите предложения, ще възлезе на около 146 милиона английски лири. Лирите ги уточних. Така че това предложение Тези предложения могат да ни а, изтласкам към една правна задънена улица и последиците могат да бъдат катастрофални. Като депутат от Обединеното кралство се гордея с работа, свършена от моите колеги и би споделил знанията си, с които разполагам за преработка на предложението, за да бъде полезно за всички държави членки. Познавам няколко депутати тук, които биха искали искали да поискат преустановяване на проучванията в морската шир, но аз живея в реалния свят и зеленото лоби, ако може да ни представи една жизнеспособна альтернатива на нефта и газа, нека покаже как можем да освоим по най-безопасен начин нашите ресурси. Ще, бъ... ще внесем огромен брой изменения към предложения текст. Благодаря за това а, свежо представяне от името на Обединеното кралство. И следващия оратор е колегата госпожа Вилс. Тя присъства в залата лично е един от докладчиците в Сянка, който наистина е тук. На първо място един коментар ще направя. Има дисбаланс в това, че като Комисия по околната среда ние можем само да излезем със становище. Комисията внесе документ за безопасността на изследванията в морската шир. Става дума за безопасност но има и екологични последици, може да бъде застрашен живота на човека, на животните. Тази комисия отговаря за изменението на климата, на околната среда, а ИТРЕ се занимава с промишлената политика. Те би трябвало да работят заедно с нас, но не да са водеща комисия. Опасявам се, че поради това положение на нещата, парламентът върви в една определена посока. Що се отнася до безопасността в морската шир, има необходимост да бъдат предприяти мерки, има предложение за регламент, което е добре. Европейския съюз може да въведе минимални стандарти, които да бъдат прилагани в държавите членки. Имаме амбициозни цели, които Европейския съюз преследва. Те са по-важни от всякога. Става дума за всички дейности, свързани с нефтодобив и газодобив, които пък носят огромни печалби на предприятията а, изчерпваме много от ресурсите и затова е важно компаниите да вземат необходимите мерки. Защото все пак говорим и за търсене, и за предлагане. Възниква и въпроса за шистовия газ. До безкрайно се експлуатират тези ресурси в нашите морета и океани сундира се на километри в дълбочина, има големи аварии с газовите, нефтените платформи, тяхната частота расте и през последните години това е факт. Ако има голяма авария, трябва компаниите, които носят отговорност за а, тази дейност да поемат разходите по възстановяване на врените. Член четвърти в предложението на комисията е твърде неясен. Трябва несъмнено да се посочи, че е необходимо да има стабилност и налични ресурси на компаниите, които ще получават разрешителни, за да могат да поемат и разходите по щетите противен случай, в крайна сметка, ще плати европейския данъкоплатец. Докладчикът а, внася изменения, които са в правилната посока. Всички тези теми са много деликатни, има рискове от аварии, инциденти и а, би трябвало тези рискове да бъдат отчетени. Никоя компания сама не би могла да се а, справи с подобни катастрофи, тъй като нямаме и яснота за а, тежестта на последиците. Освен това може да бъде замърсена околната среда, когато имаме платформи, рафинери, говорим за 6 милиона тона нефт, които биват изсипване в а, морската шир и това замърсява околната среда. Трябва да бъде спряно това замърсяване. Ако компаниите не желаят да го направят, би трябвало това да е обвързано с условията по предоставяне на разрешителни. като че ли а, тях единствено ги интересува излишъка от запасите, а не се обръща внимание на възобновяемите ресурси. Струва ми се, че що се отнася до новите платформи, трябва да се а, избегне възможността такива да бъдат изграждани в райони, които са уязвими. Това е единствения начин да можем да съхраним нашите биоресурси в бъдеще. Благодаря на госпожа Вилс, благодаря, че поставихте въпроса защо ние не участваме по-активно. Трябва да ви кажа, че водих ожесточена битка да участваме по-активно в това досие но що се отнася до правомощите на нашата комисия, напълно сте права. От нас бе поискано да съставим становище. Има различни членове с изключителни правомощия за нашата комисия. По други членове имаме споделена отговорност с комисията ИТРЕ. Много дълги бяха преговорите с колегите от ИТРЕ, но сте права наистина и процедурата би трябвало да е на наша страна. Трябваше ние да сме водещата комисия, но такова бе взетото решение. И вкуша има думата. Благодаря ви, господин председател. Миналата година не бях в Европейския парламент, бях в парламента във Франция и заедно с настоящия председател на Франция, Жан-Марк Еро, бяхме в опозиция по това време, но тогава изготвихме проект закон, който държа в ръцете си, който имаше за цел забрана на проучването и добива на нефт на голяма дълбочина в морски райони. Поради факта, че тази технология е много енергоко с голяма консумация на енергетика, тъй като се изисква специфична технология. Понякога има хоризонтално разбиване, подобно на изричането на шистов газ. Тази технология струва 3 до 4 пъти по-скъпо в сравнение с добива на нефт на сушата и че от економическа гледна точка тази техника излиза по-скъпо. Знаете, че в Гвиана има опити за добив на нефт от страна на Shell Total и други компании. Става въпрос за огромни инвестиции. Кило, например, изгод... създаде една платформа, която струва близо 300 000 евро дневно. А както знаете, в този регион около Гвиана има огромно богатство на всякакъв вид биологично разнообразие, което много харесва на колегата до мен. И също така, в частност, има различни видове редки костенурки. А ми се струва, че тези костенурки са много по-ценни от всякакъв вид проучване за добив на нефт от голяма дълбочина в морски райони. Ето защо ми се струва че предложението трябва да бъде още по-строго спрямо този вид добив, защото, както вече казаха и други колеги, има много различни начини за производство на енергия. Herr Coucher, ich hatte zeitlich nicht limitiert, <laughs> so wie gerade eben. Äh, wir sind jetzt am Ende der... Благодаря, господин Коше. Аз всъщност не ви бях определил време за изказване. Благодаря ви за това, че бяхте кратък така или иначе. Така приключваме. Ще дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на тези, които подкрепиха предложението на комисията. Целта на комисията да създаде по-добри условия за експлоатацията и проучването на тези ресурси, защото харесва ли ви или не, но тези ресурси ще играят важна част, важна роля в нашия живот. Дори ако погледнете пътната карта до 2050 година. Изкопаемите горива продължават да са застъпени там. Нефта и газа съответно ще имат своята важност в продължение на десетилетия. Ето защо трябва да има и е, законодателство от страна на Европейския съюз. Не на последно място, защото има сондажи в Европейския съюз. Някои страни са по-напреднали от други, като Великобритания, Бритиш Петролиум, например, знаете, че беше замесена в такива дейности, ако не се лъжа, това е британска компания. Ето защо Европейския съюз трябва да въведе регулация Е, ние искаме да се обърнем направо към операторите. Операторите трябва да носят отговорност за безопасността на тези операции. Дебата, регламент или директива ще се проведе и в парламента. ИТРЕ предлага директива. С задоволство отбелязваме, че вие пък подкрепяте регламента. Може да си представите, че и в съвета се водят подобни разговори. Благодарим ви за подкрепата, за основните елементи от нашето предложение. Повдигнахте няколко въпроса, много проблемни финансовата отговорност, например. Вярно е, че днес застрахователите не могат да покрият всички щети, които биха могли да възникнат. Знаем го това и ето защо търсим евентуални други альтернативи за действие. Разбираме вашите тревоги но нямаме готово решение на този етап. Имаше интересно предложение от страна на докладчика, свързано с съвместни инспекции е, в е, други юрисдикции. Интересна идея. Не съм сигурен дали ще допадне тя на съвета обаче. Има други примери за други видове операции, в които участват няколко държави членки и е, съответно окоръжаването на регионално сътрудничество ще е нещо полезно. Разбрахме, че ви вълнува и извеждането от експлоатация на платформи. Това е обичайна въпрос, е, тема, която се включва, когато се дава лиценз на операторите. Обикновено се включва пълния жизнен цикъл, включително извеждането от експлоатация. Още нещо ролята на Европейската агенция за морска безопасност. Съвсем наскоро регламента за ЕМСА беше разширен, така че да се даде възможност на ЕМСА да се намесва при сондажни дейности в открито море. Естествено, нещата не отиват чак до там. Вие говорите за надзор от страна на ЕМСА. Това обаче не е предвидено в правомощията на ЕМСА. Може би може да имаме постепенен подход, но в момента комисията не отива чак до там. По отношение на прозрачността, това е част от нашето предложение. Ние приветстваме вашите идеи в тази насока по отношение на чувствителните райони. Те трябва да бъдат разгледани в процеса на даване на лицензи. Бях в Норвегия преди две седмици. Норвегия има интереси в района на Северния ледовит океан. Те следят отблизо какво се случва там. Увериха ни, че ще гарантират правилните условия за действие при нови сондажни дейности в неразработвани до сега места. Съгласни сме, когато казвате, че трябва да има превенция. Превенцията е ключова тук. Така ще спра. Ще има много изменения от страна на вашата комисия. Итре ще разговаря по темата утре сутринта. Обеден съм, че разговорите в парламента ще бъдат изключително вълдушевяващи. Ще следим с интерес онова, което се случва. С съвета вече работим 6 месеца по тази тема и тъй като това е приоритет на кипърското председателство, мисля, че можем да започнем тристранен диалог. Ние, парламента и съвета преди края на годината. Няма време за губене. Трябва да създадем най-добрите условия за експлоатацията и проучвателните дейности в открито море. Нашата обща цел е създаването на правилните условия и разпоредби. И проекта на регламент е камък в този градеж. Благодаря на комисията. Така стигаме до края на дебата. 12 юли, 12 часа на обяд, крайен срок за внасяне на измененията. 6 септември е датата за дебат в комисията по отношение на измененията. 19 септември гласуване в нашата комисия. Гласуването в ИТРЕ ще е на 10 октомври. Това е пътната карта, ако мога така да се изразя. Благодаря на всички, които участваха. Така стигаме до следващата точка, точка 17. И 18 ще ги разгледаме заедно. Хоризонт 2020. Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Точка 18 пък е специфичната програма за изпълнение на Хоризонт 2020. Първо ще дам думата на докладчика Докладчика е Кристиян Силвио Бушой. Надявам се, че правилно произнасям това име. Uh, да. Чудесно се справихте. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и членове за внесените изменения. Имаме около 400 изменения относно регламента и 200 изменения относно програмата за изпълнение на Хоризонт 2020. Моето изказване ще е малко по-дълго ще направя някои бележки по някои конкретни изменения, дори и да не засегна всички изменения. И дори това да не е крайната ми позиция, тъй като по някои изменения трябва да се помисли малко повече. Очаквам с търпение да чуя колегите, които ще защитят своите изменения. Много изменения внасят нови идеи, нови области, които не бяха засегнати в моят текст, аз съм готов да ги подкрепя. Има някои изменения, които са свързани с привлекателността на научната дейност, на тази професия, привличането на нова кръв, нови кадри е ключово тук. Както вече заявих, аз съм за интердисциплинарния подход. Това е най-ефективният подход, когато става въпрос за промени в обществото и когато става въпрос за научен пробив в тази област. По отношение на най-чувствителния въпрос, стволовите клетки, имаме много изменения, броен вече беше намален, ще се опитам да предложа компромиси. Някои изменения са по-амбициозни, други са по-ограничаващи спрямо предложението на комисията. Аз внасям промени в текста с цел отчитане позицията и на комисията. Когато става въпрос за човешките стволови клетки от ембриони, съгласен съм с комисията, че не трябва да бъдем твърде прескриптивни, за да има възможност за нови изследвания, не само когато става въпрос за кръвни стволови клетки от пъпна връв или индуцирани плурипотентни стволови клетки човешките ембрионни стволови клетки не могат да бъдат патентовани. Други неща обаче могат да бъдат, така че нека да сме предпазливи. Има изменения свързани с нанотехнологиите и тяхната безопасност. Част от тези изменения могат да подкрепят, тъй като нанотехнологиите могат да доведят до индустриално лидерство. Освен това, трябва да решим и проблема с здравето на хората. Приемам измененията на колегата Готиерес Куртинес относно биотехнологиите, когато става въпрос за производство на фуражи и храни. Целта на някои изменения е да оптимизират ресурсната ефективност и енергийната ефективност, но така или иначе не приемам някои текстове свързани с екоиновациите. Е, специално текстовете на господин Зебер. Екоиновациите включват много различни дейности, които се покриват в други сектори. По отношение на здравеопазването, поставя се ударението върху заболяванията, върху превенцията. Има и някои допълнителни елементи към моето становище. Аз ще ги подкрепя. Има някои други интересни изменения, свързани с научната дейност във връзка с половото измерение на някои заболявания. Става въпрос за заболявания, които имат полови е, характеристики. Тук трябва да се проучат малко повече нещата. Има изменения, свързани с категориите пациенти, свързани с финансирането, по отношение на хронични заболявания, например. По отношение на измененията, внесени от господин Лухан, не разбирам защо се избира една конкретна категория. Текста трябва да остане с общ характер и да се говори само за нуждите на хората с увреждания. По отношение на списъка с хронични заболявания, който беше допълнен, а мисля, че е добре да се заличат конкретните примери, за да може всички хронични заболявания да са на равна нога, да не изпъкват някои от тях. Някои изменения дават конкретни примери. Аз точно това исках да избегна. Надявам се, че ще намерим компромис. Подкрепям повечето от измененията, свързани с редките заболявания, това е важен приоритет за мен. Персонализираните лекарства, е, различните намеси, свързани с поведението, рисковите фактори в тази връзка, безплодието и така нататък. Мисля, че можем да работим за компромиси в тази област. По отношение на сигурността на храните, Подкрепям измененията, свързани с веригата на доставки и екосистемите, както и околната среда като цяло. Всички сме съгласни, че трябва да оптимизираме веригите на доставки. Трябва да намерим начин за по-добър начин на хранене, който да доведе до по-добро здраве сред хората. По отношение на целите, свързани с намаляването на емисиите от парникови газове, тук също, според мен, не е мястото за такива идеологични дебати, но естествено трябва да има разговори. Хоризонт 2020 трябва да обсъди възобновяемите източници, увеличаването на енергийната ефективност, намирането на решения по отношение на складирането. Хоризонт 2020 допринася за екологичната политика. Отчитам искането на много колеги за включването на текстове, свързани с управлението на водите, предизвикателствата пред обществото. Трябва обаче да се намери компромис относно заглавието. По отношение на участието на МСП и средствата за технологиите, тук трябва да има допълнително обсъждане. Предлагат се различни проценти. Някои колеги поставят под въпрос принципа на заделяне на средства за малките и средните предприятия. Ето защо трябва да се стигне до компромис. Приключвам с няколко думи за бюджета като цяло. Както видяхте, предлагам изменение, според което всички цифри се превръщат в проценти. Обсъдихме това предложение миналия път. Смятам, че независимо от това какви ще са резултатите от разговорите по многодишната финансова рамка, приоритетите трябва да бъдат достатъчно финансирани. Надявам се, че ще ме подкрепите тук в комисията ИТРЕ, водещата комисия по Хоризонт 2020, този елемент беше обсъден. По цифрите, естествено, имаме разминавания, но се надявам, че ще стигнем до компромис. Подкрепям увеличаването на цялостния бюджет и бюджета за отделните приоритети. Трябва да се увеличат средствата за научна дейност в областта на здравеопазването, тъй като това ще доведе и до по-голяма конкурентоспособност. По отношение на бюджета за AIT, трябва да кажа, че трябва да се заделят средства, за да се откликне на всички предизвикателства пред обществото. И накрая, но не и на последно място, предлагам да се заделят средства за малките и средните предприятия в областта на научната дейност. Трябва да има повече средства за иновативни продукти, които да бъдат пуснати на пазара, вместо да се влагат средства за научна дейност, която не винаги води до иновации. След лятната вакансия ще видите моите компромисни предложения. Целта е в крайна сметка да имаме ясен текст. Ще организирам колкото трябва срещи между докладчиците в сянка за обсъждане на компромисите. Още от самото начало искам да кажа, че ми се иска текстът да е кратък, сбит, текст, който да не е компилация от всички тези елементи, особено когато става въпрос за теми, които не принадлежат тук, не има мястото тук. Благодаря, господин Бушой, за подробното представяне. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Започваме с НП. Госпожа Готиерес Кортинес. Пет минути. Yo quería decir, quería dar las gracias. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря и на господин Бушой за положените от него усилия. Съгласна съм, че програмата Хоризонта 2000 е много по-сложна от а, други програми. До сега сме имали седмата и осма програма, но тази програма Хоризонт 2000 наистина е доста по-сложна. От друга страна, разглеждането на тази програма представлява наистина огромно усилие. Това е като да се явиш на много тежък изпит – Цялата програма е много объркваща, аз лично се изгубих в нея и установих един сериозен прием. проблем. Самата програма Хоризонта 2020 е един вид а, синтез, а, който се опитва да обедини различни специфични програми мисля, че има и един сериозен технически проблем. Трябва да внимаваме при компромисните изменения, трябва да внимаваме, че всяко изменение се поставя на правилното място, защото ако объркаме местата на измененията, ще се объркаме напълно и това ще има много сериозни последствия. Всяка програма има своя система за управление и е прикрепена към даден орган, който отговаря за нея. И ако променим мястото на изменението може да прехвърлим програмата към друг организъм. Пак казвам, трябва много да внимаваме при измененията, за да спазваме правилните места. Ще ви дам един пример. По отношение на изменението на климата, една от програмите беше премест, прехвърлена с решение на съвета по време на италианското председателство в отношение в областта на културата. Може би по-лесно може да разместваме програми, но при изменението на климата нещата са доста по-сложни и пак казвам, трябва да сме много бдителни. Има редица изменения и мисля, че когато обсъждаме по-общите въпроси, понякога това има въздействие върху много конкретни въпроси по отношение на рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, ако, например, се опитаме да дадем ново определение на инфраструктура. Много често, когато говорим за инфраструктура, хората си представят инвестиции в физическа инфраструктура. Комисията обаче може в рамките на дадена работна група да изготви инфраструктура, която на практика да представлява мрежа от хора, които се занимават с въпросите, свързани с измененията в климата. Тоест, инфраструктурата може реално да бъде една мрежа от експерти. В рамките на програмата Хоризонт 2020 често е използваме понятия и концепции, които не винаги са достатъчно добре дефинирани. Поставя си въпроса за преноса и прехвърлянето на познания и умения – Знаете, че понякога в образователната система в образователните системи се преподават предмети, които са прекалено старели. Затова и трябва да внимаваме с тези много общи теми, които, както, както вече казах, може да са много общи, но могат да имат и много конкретни въздействия върху конкретни елементи от програмата. Така, например, по отношение на урбанизацията можем да говорим за зелени площи, които са устарели по начина на направлението им, но може да говорим и за сгради, които са част от културното и архитектурно наследство. Искам да се спра на въпроса за водите. Защо? Защото имам сравнително ограничени познания в тази област, но все пак е, имам контакти с е, експерти в сектора на водите и мога да ви кажа, че технологиите по пречистване на водите са много напреднали. За сметка на това нямаме достатъчно познание и няма достатъчно изследвания в момента относно цикъла на водата, дъждовете и тъй нататък. Често задаваме въпроса защо има наводнения в конкретен момент в конкретен регион. Трябва също така да се съсредоточим и върху въпроса с управлението на подпочвените води. Както знаете, в подпочвените води много често има много по-голямо количество вода, отколкото в речния басейн. Ще ви дам един пример. Комисията разработва, всъщност разполага с карти за водните с речния басейн на Дунав. Подпочвените води, които са свързани с река Дунав, обаче засягат много повече държави в сравнение с държавите, през които преминава самата река. И е ясно, че всяка дейност, която има някакво въздействие върху попочвените води, на които подхранват е, река Дунав, е, се прехвърля върху целият този регион. Затова и трябва да се положат е, максимални усилия за опазване на почвите, тъй като има редица технологии, редица дейности, които имат негативно въздействие върху почвите. По отношение на селското стопанство, всички станахме свидетели на революцията в този отрасъл, дошла с необходимостта да се адаптираме към измененията в климата. Ако, например, се съдят марули или друг вид подобни зеленчуци в южните страни, това изисква огромно количество вода за напояване и е абсурдно. В южните държави би било много по-разумно да се избират по-адаптирани за климатичните условия култури. И накрая още един важен за мен въпрос. Може би малко често използвам думата важен. Всеки си мисли, че темата, която на него му е при сърце, е много важна, но аз пак се връщам на важната за мен тема за прозрачността. Европейския съюз разполага с една непрозрачна информационна система, която понякога много вреди. Затова и трябва да поработим за нейното подобряване. Трябва също така да правим разлика между обществените данни и достъпа до обществени данни. Тук става въпроса за достъп до различните научни публикации. Както знаете, учените трябва да работят и трябва да се стремят да публикуват своите стати, а останалите учени след това трябва да платят, за да имат достъп до тези публикации. Знаете също така, че в Европейския съюз е, определен брой университети и научно-изследователски центрове имат монопол върху тези публикации, а останалите не разполагат необходимите средства, за да ги използват. От друга страна, разполагаме и с данните от различните изследвания. Много често тези резултати, тези данни се пазят в тайна до официалното повасяване на изследванията и това е напълно естествено. Дадена компания, например, няма да инвестира хиляди в научно-развойната си дейност, след което да остави тези резултати обществено достояние преждевременно. И така, както виждате, има разлика между фундаменталната, фундаменталните научни изследвания и публикациите в научни издания от една страна и научно-изследователската дейност в рамките на предприятията от друга страна. Думата има Витория Броди. Пет минути. Пет минути имате. Благодаря. Благодаря също и на докладчика за подготвените документи. Много работа е свършена. Първо, може би трябва да отграничим различните документи. Така, например, има понятия, които често се появяват. Има и такива изменения, които са внесени и в двата документа, които разглеждаме, така че е малко трудно да бъдат разграничени и да бъде оптимизиран резултата. Един от документите е за създаването на Хоризонт 2020, а другият документ е самото прилагане. Сами по себе си документите са много важни за Европейския съюз. Защото става дума за конкурентоспособността ни на световната сцена – и ние трябва да се опитаме да осигурим върхови достижения, да създадем възможности. Нашата комисия работи в областта на екологията, здравеопазването. В областта на здравеопазването ние сме изправени пред големи възможности, които не бива да пропускаме. И не сме ги отразили достатъчно добре. Примерно имаме технологии, свързани с генома, които са много важни. Имаме и специализирани раздели на медицината. Там е възможно да се проследи генома на един пациент и съответно да се предложи индивидуализирано лечение. Нещо, което е много важно. Вчера във вестник International Herald Tribune прочетох за вид терапия, която е била разработена за пациент, който е бил обслужван от една голяма лаборатория в щата Вашингтон. Много усилия са били положени и терапията се оказала успешна. Така че този вид разработките са от огромно значение. И Не по-маловажно е този, такива възможности да бъдат а, обхванати. Има и един страничен въпрос. И той е свързан с разрешителните за използването на определени медикаменти. Бихме могли по-широко да ползваме различни техники, които не са свързани а, с. А, тестове върху животни. Може да се използват клетъчни култури за тази цел и те биха ни дали по-ясна представа за евентуалните рискове или пък ефективността на определен медикамент. Големите фармацевтични компании, които са производителите, използват тези методи на тестване върху животно, за да обосноват високите си цени. А би трябвало да обръщаме внимание на всички налични технологии, които биха позволили издаването на разрешително за определени лекарствени средства, с оглед на това да бъдат занижени разходите и да бъдат по-прецизирани резултатите от тестовете. Освен това на дневен ред стои въпроса за изменението на климата и как преодоляваме последиците от това. Водите вече бяха споменати. Безспорно, водите са нещо много важно. Но трябва непрекъснато да повтаряме онова, което сме казвали по-рано. Именно трябва да обхващаме всички природни богатства. Има някои природни богатства, които може би ще се изчерпат по-бързо и от водните ресурси. И бихме могли да седнем заедно с докладчика за да могат да бъдат включени тези идеи в целия комплекс от предложения. Благодаря на господин Проди. Thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председателю. Очевидно докладчик е вложил много усилия в този документ. Важно е всички да отчитаме значимостта на засегнатия въпрос. В Уейлс, откъдето аз идвам, ние имаме 40 милиона евро средства за научно-изследователска ден... дейност, които не само ползват местната общност, но те крият и голям потенциал за развитие. И Бих искала програмата Хоризонт 2020 да стъпи върху тези постижения и да допренесе за устойчивата и конкурентоспособна економика. Колегите споменаха здравеопазването вече, но аз в хода на разискванията искам да се спра на последното споменато от господин Проди, а именно изменението на климата. Нашата комисия по околна среда трябва да се заеме с финансирането по линия на Хоризонт 2020 и 20 и насочването на тези средства към възобновяемите ресурси, безопасността на храните, защото тези въпроси са също толкова важни. Необходими са научни изследвания в областта на хранителната верига така че измененията от моята група са насочени към това проекто становището да отчете всички тези цели. Знае, че докладчика спомена някои от тях – но ние обръщаме внимание на укрепване на тези а, разработки, търсене на устойчивост и в същото време не бива да забравяме и социалното въздействие от финансирането. Едно от предложенията, които ние правим е комисията да направи економически, социален, морален, а, морална оценка на последствията. Не смятаме, че Хоризонт 2020 трябва да финансира огромни проекти като ИТЕР или геномите, но смятаме, че трябва да предвижда средства за наблюдение на климата, създаване на такава информационна система, което да изисква сътрудничество между всички, които работят в този сектор. Крайно необходимо е да бъде включено и гражданското общество и затова внасяме предложение, което да призове за диалог, за платформи в тази посока, като например да се търси потенциалния принос на земеделските стопани и техния принос също трябва да бъде отчетен, особено по отношение на хранителната верига и използването на местни производители, които а, поддържат хуманното отношение към животните. Освен това, трябва да има съответствие между структурните фондове и взаимодействие между тях, защото конкурентоспособността и иновациите могат да постигнат по-високи резултати, ако има такава координация. Тази комисия трябва да излезе с ясно становище по Хоризонт 2020, за да има принос за устойчива економика, която да е ефективна и нисковъглеродна. Благодаря. Госпожа Суса има думата. Благодаря ви, господин председател. научно-изследователската дейност и иновациите са важен въпрос за Европа и за света като цяло. Ето защо и програмата Хоризонта 2020 е толкова важна. Бих искал да поздравя докладчикът, който приложил много усилия в изготвянето на своя доклад. Темата е много всеобхватна и колкото и да са различни становищата ни, мисля, че ще успеем все пак да постигне някакъв консенсус. Аз лично искам да кажа няколко думи за измененията внесени от моята група ГУЕ. Те са свързани относно с, основно с здравеопазването. Предложихме изменения, 130, 134 и 144. Друго изменение е свързано с достъпа до транспорта. И накрая искам да кажа няколко думи за изменението, които лично аз внесох. Ще се опитам да обединя на няколко групи тези различни изменения. На първо място смятаме, че има недостиг на инвестиции за след диагностичната медицинска дейност. Смятам също така, че има и проблеми свързани с разпространението на резултатите от научно-изследователската дейност по отношение, например, на заразните болести. Поставя си въпроса за ефик... ефикасността на здравните услуги и достъпа до здравеопазване на най-социално уязвимите. Това са темите, които са обхванати в нашите изменения и се надявам, че ще постигнем съгласие по всички тези предложения. След това има и някои други въпроси, които са по-проблематични. Предложих изменение 53 което се противопоставя на предложението на комисията. Става въпрос за стволовите клетки. Комисията предлага да няма нужда от разрешителни. А противопоставям се на комисията и по отношение на обществените банки за стволови клетки. След това изменение номер 130 то се противопостави на становището на докладчика, ако правилно го разбрах, разбира се. Мисля, че и тук трябва да се опитаме да намерим някакъв компромис. Предлагам също така приоритетите за научно-следователската дейност и инвестициите да се основават на, най- на последните научни познания в дадена област. Програмата Хоризонт 2020 обхваща период 2014-2020 година и затова няма смисъл да правим предложения, които не взимат предвид настоящото състояние на, на научно-изследователска дейност в дадена област. Ясно е, че ще има напредък през едните няколко години. Затова не трябва да се ограничаваме само до нужните непознания в настоящия момент. Трябва да се опитаме да предвидим развитието през едните години. Това е предложението ми в това изменение. А сега искам да направя още един коментар. Нашата политическа група остава на разположение за обсъждане на компромисни изменения с докладчика. Но искам да реагирам на нещо, което беше казано от господин Проди току-що. Той спомена персонализираните здравни услуги и персонализираното здравеопазване. Аз обаче имам много сериозни съмнения в това отношение. Според мен сме много далеч от постигане на персонализирани на персонализирано медицинско третиране. Научните, научните ни познания за момента не са достатъчни за подобен вид лечение и затова смятам, че трябва да проявим по-голяма предпазливост. Не бива да създаваме прекалено големи очаквания по отношение на персонализираното лечение, защото сме още много далеч от подобна практика. Ако дадени фармацевтични компании и лаборатории се опитват да продават подобен вид лечения, това си е чиста пропаганда за тях. Благодаря ви. Думата има Петър Лизе. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Бушой за свършата от, него работа, от него работа и за готовността му да вземе предвид нашето становище в преговорите. Съгласен съм, че не трябва да се опитваме да изготвим изчерпателен списък на заболяванията. Въпросът, който трябва да си зададем е къде е добавената стойност на европейско равнище. В момента се води а, дискусия в а, комисията ИТРЕ за това дали здравеопазването трябва да бъде в основна цел на научно-стратовската дейност на европейско равнище. Някои смятат, че това трябва да остане на национално равнище, но е ясно, че някои държави не разполагат с необходимите средства за, да, за подобен вид изследвания. Трябва да се постане и въпроса за тежките заболявания при децата, особено децата нужда се от, от интензивни медицински грижи. Трябва да се вземе предвид и редките болести. Предвидени са специфични програми за раз... изследване и разработване на лекарства за този вид редски заболявания. Не можем, пак казвам, да изградим всички видове заболявания, но трябва най-малкото да упоменем детските заболявания и редките заболявания. В рамките на предишните ра, но, рамки програми не сме го правили, затова настоявам, че трябва да го запишем в тази рамкова програма. Следващият въпрос е свързан с диагностиката и различните терапии. Когато четем текста, предложен от комисията, оставаме с впечатлението, че в момента разполагаме с огромно количество информация за профилактика на някои видове болести и за евентуалното предричане на това, че даден че дадено лице може да се разболее от съответното генетично заболяване, например. Просто обаче е с какво това помага на конкретните пациенти? Какъв е смисъла от тази предварителна диагностика, ако не разполагаме с необходимите лекарствени средства, необходимите терапии за лечение на заболяванията? Е, разбира се, не всички резултати от научно-изследователската дейност могат да се приложат на практика е, в рамките на лечение и терапии, но все пак ми се струва, че трябва да се опитаме да съсредоточим повече изследванията към терапиите. За разлика от изказват се преди мен колега, аз е, съм съгласен, че трябва да подкрепяме развитието на персонализираните лечения и терапии. Следва въпроса за профилактиката. И за контрола на ръждаемостта. Знам, че има известни противоречия в а, това отношение, но според мен трябва да получим, да, да достигнем някакъв консенсус относно контрола на ръждаемостта при мъжа. От технична гледна точка това е възможно, но от решението трябва да се вземе на политическо равнище. А сега относно стволовите клетки, немалко изменения бяха внесени относно стволовите клетки. Аз внимателно се запознах с всички тях. Като цяло подкрепяме по-голямата част от а, тези изменения. Има и някои правни основания, които трябва да се вземат предвид. Внимателно изслушах докладчика и се опитвам самият аз да изготвя едно компромисно решение. Съгласен господин Бушой, че трябва да работим по альтернативи и да, да вземем преди всички възможни альтернативни решения за бъдеще. За сметка на това обаче имам известни резерви относно ембрионалните стволови клетки. Не съм много убеден, че Европейски съюз трябва да подкрепя изследователската дейност относно ембрионалните стволови клетки. Мисля, че можем да постигнем компромис а, а, от мнозинството ако изключим ембрионалните стволови клетки. Ако обаче се опитаме да ги включим, ще имаме много по-големи трудности за постигането на консенсус. Трябва да се придържаме също така и към различните си правом... Да не забравяме какви са... какъв е ресора ни, околна среда, безопасност на храните и здравеопазване. Така че, може би, този въпрос за стволовите клетки трябва да го оставим на ресорната комисия ИТРЕ. Пак казвам, според мен много трудно ще намерим в случая компромис, който да обедини позициите на всички ни. В крайна сметка смятам, че има комисии, които в, специално по този тема са доста по-компетентни от нас. Благодаря, Юдит Меркис. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за това, че дадоха своите позиции своевременно. Хоризонт 2020. Това е програма, която се стреми да стимулира економиката на Европа да създаде заетост, работни места – Въпросът е доколко искаме програмата да е фрагментирана, дали искаме там да се включат много различни теми или да сме малко по обтекаеми, да създадем рамката, пък бизнеса да я запълни. Твърде често сме прескриптивни. Говорим за съдържанието, а не за резултатите, които искаме да постигнем. По отношение на Хоризонт 2020 търсим решение на три предизвикателства. Демографските промени, застаряващото население и заболеваемостта, урбанизацията, която води до проблеми в транспорта, и накрая, но не и на последно място по значение измененията в климата, ресурсната ефективност, биоразнообразието и така нататък. Ако сме твърде прескриптивни, ще забравим, че много от тези теми са взаимно свързани. Не може да ги разглеждаме изолирано. Научната дейност определено е важна. Трябва обаче плодовете на научната дейност да се реализират на пазара. Работните места са главното. Не става въпрос само за генериране на познание, става въпрос за неговата приложимост. По отношение на екоиновациите и предложенията в тази връзка, отново искам да кажа, не трябва да предписваме какво точно трябва да се прави. Подкрепям колегите във връзка с важността на водите, изключително Водите всъщност представляват вече едно социално предизвикателство в Европа. Част от Европа страда от наводнение, друга от засушаване. Точно тук допълнителната полза от европейското измерение може да е много голяма. И накрая, нека още веднъж да кажа, че в Европа има цял набор от програми – те съществуват от друго време, от дълго време. Има различни платформи, партньорства, партньорството за иновации, например. Партньорства, които обединяват различни а, инвеститорски платформи, и така нататък. Тези усилия по някакъв начин трябва да бъдат обединени с цел създаването на И Не може да има компромис в тази връзка. Благодаря, госпожо Меркис. Накрая, госпожа Кукович. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Той работи по досие е изключително важно за нашето бъдеще. Хоризонт 2020 въплащава надеждите на много хора. В сферата на здравеопазването, например, и във връзка с това, че най-накрая познанието може да генерира развитие, нови работни места – в измененията си, подкрепени от други колеги, говоря основно за здравеопазването. Ключов елемент, като си има предвид застаряващото население, трябва да използваме всички налични технологии. Телемедицината може да съкрати периодите на чакане в нашите клиники и болници. Чекалните в болниците се пръскат по шеловете, а не е голяма осведомеността относно здравословния начин на живот, здравословното хранене. Ето защо хората трябва да знаят кое е здравословно? Как трябва да се хранят? Нашето здраве зависи в много голяма степен от това, което консумираме. Ако успеем да прехвърлим познание, иновации към сферата на здравеопазването ще извлечем големи ползи. Не е достатъчно да има иновации, трябва да има практическа полза от тях. Ето защо ви моля да подкрепите моите изменения. Обедена съм, че Хоризонт 2020 ще е от полза за всички. Благодаря, госпожо Кукович. Ето защо и работим по тази е, програма. Искаме всички да извлекат полза. Преди да дам думата на докладчика, първо ще дам думата на комисията. Може би комисията иска да даде отговор на част от въпросите. Комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря на докладчиците в Сянка и на другите членове на комисията, които полагат много усилия. Няколко коментара по основните теми. Нека да подчертаем, че предложението на комисията лансира един систематичен подход спрямо основните предизвикателства и ние трябва да запазим този подход повсеместно за да го запазим, но и за да има гъвкавост в рамките на тази 7 годишна програма, трябва да се избягват дълги списъци с а, различни елементи. Твърде голямата прескриптивност може да доведе до липса на гъвкавост, която може да се въведе на по-късен етап по конкретните коментари. Що се отнася до здравеопазването, благодарим на докладчика относно гъвкавостта по отношение на стволовите клетки. Съгласни сме с възможността за патентоване. Не трябва да сме твърде прескриптивни, когато става въпрос за альтернативите. Същото въжи за твърде дългите списъци по отношение на съществуващите технологии, патенти, пациенти и така нататък. Съгласни сме, когато става въпрос за отделния раздел, посветен на екоиновациите. Това не е нещо уместно, тъй като то се включва в предизвикателство 5. Тук се включват не само технологиите, но и социалните иновации. Иновациите трябва да присъстват навсякъде в Хоризонт 2020. Устойчивото развитие също трябва да присъства навсякъде. Много се говори за водите. Водите са част от различни раздели от нашето предложение. Може би не е добре да имаме отделен раздел по отношение на водите. Водите са свързани с измененията в климата, това се каза. Управлението на водите, пречистването на водите. Дори когато става въпрос за екоинновации, трябва да включим водите. Поискахте прозрачност. Съгласни сме с аспекта на прозрачност. Още по седмата рамкова програма имаше открит достъп до партньорски проверки и така нататък. Целият този подход ще се насръчава по силата на програмата Хоризон 2020. И накрая, но не и на последно място по важност, по отношение на бюджета. Предложението на комисията се появи като резултат от компромис между различните области и политики, разбрахме, че контактната група на парламента по многогодишната финансова рамка е против дискусии за бюджета в рамките на различните сектори. Естествено, вие ще решавате. Така ще приключа. Естествено, ще ви осигуряваме цялата техническа помощ, от която имате нужда по време на разискванията. Благодаря и сега ще думата на нашия докладчик, господин Бушой. Искате ли да кажете нещо? Може би ще отговорите на повдигнатите въпроси и ще реагирате. Благодаря. Ще бъда кратък. Не, момент. Моля комисията да си изключи микрофона. Uh, uh, Ще бъда изключително кратък. Бе спомената една дума и тя често се появи. Важен. Това беше думата. Много е важен въпрос. няма съмнение, но и много сложен. Благодаря на Европейската комисия за доброто сътрудничество. Благодаря и на секретарята, и на съветниците, и моите собствени сътрудници, с които съвместно успяхме да сглобим документа. По казаното до госпожа Кортинес, да, имам предвид вашето предупреждение за компромисните изменения. Нямам намерение да променим структурата на програмата. По устните изменения те са много и с удоволствие ще ги подкрепя. Напълно съм съгласен с това, че трябва да обърнем внимание на водите, да има повече възможности за изследвания в университетите и онези хора, които нямат достъп до специализираната литература. На въпроса на господин Проди. Напълно съм съгласен с вас относно персонализираните лекарствени средства. Вярно е, че това е нещо твърде амбициозно, но това е една област, в която ако бъде постигнат успех, ще бъдат лекувани много по-успешно много заболявания при ниски разходи. И според мен трябва да има позитивен подход към персонализираните лекарства. По казаното госпожа Еванс, да, благодаря за топлите думи. Очаквах тя и нейните колеги да обърнат повече внимание на изменението на климата. За мен възобновяемата енергия, енергийната ефективност, изменението на климата са важни и трябва да използваме и този инструментариум с другите политически средства и законодателни актове, за да окажем подкрепа на идеята за преодоляване на последиците от изменението на климата и да се борим успешно срещу него. Показаното от госпожа Солса. Естествено, че съм съгласен с необходимостта от разпространение на резултатите от научно-изследователската дейност. Що се отнася до двете ви изменения за стволовите клетки, това бе споменато и от други колеги. И аз казах, че ще положа максимални усилия съвместно да намерим компромисно решение, така че тази деликатна област да бъде уредена. А, това бе въпрос засегнат и от колегата Лизе – Съгласен съм с казаното за здравето на децата. Също така съм загрижени за въпроса за контрола върху раждаемостта. Показаното от госпожа Меркес. Да, съгласен съм, че трябва да обърнем внимание на генералните цели. Не бива да прекаляваме с предписанията. Текста трябва да е кратък, простичък, тъй като той ще влезе в комисията ИТРЕ, според мен. И в същото време не бива да се отклоняваме от важните неща. Ето по тази причина, не само това, че имаме над 400 изменения, но това е основната причина аз да се огранича и ще помоля колегите да съсредочат усилията си по компромисните решения. И напълно съм съгласен с казаното от госпожа Кокович за здравеопазването. Да, също обръщам особено внимание на здравеопазването и много от идеите, предложени от колегите – биха довели до по-голяма ефективност на крайните резултати от нашата работа. Казах всичко това и ще използвам лятната почивка заедно със своите сътрудници да подготвим някои компромиси през септември месец да продължим да работим съвместно в търсене на добро решение. Благодаря господин Бушой. Петър Лизе отправи едно искане за ограничаване на броя на измененията. Това сме го обсъждали и друг път. Подкрепям тази инициатива. Обаче, откъде да почнем, къде да спрем, това е важно, как да намерим равновесната точка. Ще помислим как да процедираме. 19 септември гласуването в комисията и ноември в пленарна зала. Ще има гласуване и за да приключим ще ви кажа следното. Ако искате да вземете записките, като приключим, можете да го направите, защото ако ще трябва да препечатваме всичко, това са хиляди и стотици страници. Моля ви, не изхвърляйте документите. Справочните документи. Всички говорим, че трябва Европа да оползотворява ресурсите ефективно. Трябва да започнем тук в тази комисия с тази инициатива. Благодаря. Приключихме с 18 точка, сега 19. Следващото заседание ще е на 6 септември. Благодаря на колегите изключително много и благодаря за усърдието през това полугодие. Вие много ме улеснихте като председател на комисията. Благодаря на секретарията, господин Ого, за безценната помощ и за всичко, което вършим тук. Благодаря на всички сътрудници и благодаря на преводачите. Без тях нямаше да се справим. Приятна почивка. Ще се видим през август, септември. Леко пътуване. Тази комисия свърши много полезна работа през изминалите седмици и месеци. Направо летим напред. Приятна почивка.